и искаме да можем да дадем отговор на въпросите на гражданите. Председателя, благодаря ви. в Европейския парламент няма мнозинство, има мнозинство, има мълцинство и те варират според въпросите, които се разискват и докладите, които се разглеждат. Ние не знаем какви ще бъдат резултатите от следващите избори за Европейски парламент, но трябва да продължим доброто сътрудничество, което е осъществ... съществува към момента в нашия парламент. Стигаме сега до следващата точка от дневния ни ред. От докладът на господин Панайотов предложение за директива за приносими батерии, акумулатори, съдържащи кадми. Докладчикът е, има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. След дълги преговори с Европейския парламент, съвета и комисията, ние постигнахме споразумение. Споразумението е амбициозно и реалистично. Става дума за батерии и акумулатори с съдържание на кадми. Искам да подчертая две важни неща във връзка с последното споразумение, което бе постигнато. При трилога ние се споразумяхме за нещо, което е приемливо за всичко. Освобождаване на електрически инструменти без захранен шнур. Освобождението въжи до 31 декември 2016 година. Сигурен съм, че това, този компромис, който ще бъде гласуван днес, ще закрие много пропуски в досегашната директива. По този начин се осигурява защитата на околната среда и на човешкото здраве. Сигурен съм, че последното споразумение, което постигнахме, изпраща ясен сигнал по отношение на кадмия. На второ място, също много важно, е, е предложението на парламента за олово, за живака, извинявайте, живака в клетъчните батерии. Радвам се, че моите колеги в комисията ЕНВИ приеха моето предложение и го подкрепиха. Живакът в клетъчните батерии трябва да бъдат забранени от есента на 2015 година. Това е голяма стъпка. 5 тона живак на година се изпускат в околната среда в Европейския съюз до сега. В заключение мога да кажа, че ние успяхме да постигнем и, амбициозно и положително споразумение по директивата за батериите. Тази, тази промяна ще даде възможност на Европа да навлезе в сферата на, в сферата на модерните технологии и модерните батерии. Кадми и живак са отровни елементи и те ще престанат да бъдат отделяни в околната среда. Най-накрая благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря им за тяхната подкрепа, госпожа София Пукович, Карл Шлютер господин Дан Йоргенсен, господин Мирослав Юрски, Жили Масталка. Те много ми помогнаха, имахме чудесно сътрудничество. Обръщам се към всички колеги да подкрепят споразумението между парламента, комисията и съвета. Благодаря ви. Сега давам думата на комисаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, позволете ми на първо място да благодаря на е, докладчика. Приветствам е, господин Панелятов, както и е, съдокладчиците за е, доброто сътрудничество и работата по предложението на комисията във връзка с акумулатори, батерии и акумулатори, отпадъци от батерии и акумулатори и то най-вече е, тези, които се използват в електрически инструменти без съхранващ шнур. Крайният резултат е добра новина за околната среда, за обществото за дълги периоди от време е, е, проучвахме е, възможността е, за е, нанасяне на вреди на околната среда е, в резултат на е, батериите, съдържащи кадми. И ето, е, ние сега смятаме, че е, е вече е, се приближаваме до финалната. Е, е, цел. Е, същевременно смятаме, че трябва да се отдели много повече внимание и на е, самите конструкции, на самите устройства, защото те биха могли да бъдат много по-екологични. Комисията смята, че Проблем все още представляват въпросите свързани с делегираните и изпълнителните актови и начина по който ще се отрази решаването на този въпрос на прилагането на съответния регламент. Благодаря ви. Ще дам думата на господин Кокович от НП. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги, промяната в директивата за батериите води до доста подобрения за околната среда, за здравето и крайните потребители, както и дава добавена стойност за е, иновативните е, производства. Ние знаем каква голяма степен е, животът ни зависи от батериите. Това е източник на, на енергия, която ни позволява да се ползваме от плодовете на съвременния живот. И а, технологично развит означава безжичен най-често. Европейската комисия бе призована да направи преразглеждане и да усъвремени съществуващата директива, за да се отчитат техническите подобрения, натрупаните нови знания, свързани с въздействието върху околната среда. Комисията предложи да се забравят, забранят никелово-кадмиевите батерии от, за L-инструменти без захранващ шнур. 60, 40% от електрическите инструменти са без захранващ шнур. Кадмият оказва вредно въздействие върху здравето ни той прониква в околната среда, защото хората понякога боравят не особено внимателно с батериите. В Европейския парламент ние внесохме съществени подобрения на предложението и след дълги предоговори дадохме своята подкрепа, тъй като това ще осигури по-голяма сигурност за гражданите и преходен период за индустрията, за да се приспособи към новите правила никелово-кадмиевите батерии в е, е, инструментите без захранващ снур могат да се намерят на практика във всеки дом. И большинството от предприятията из, използват нови материали за производство на батерии, като литие. Това въжи и за малките и средни предприятия. Новата директива ще наложи забрана върху клетъчните батерии, които са опасни когато се използват в детските играчки. Друга важна промяна е, че ние ще можем да обезвреждаме батериите сами като потребители. Технически опит на професор Панайотов в, в тази област допринесе за съществени подобрения в текста. Благодаря ви. Сега от името на групата на социалистите госпожа Сарбо за минута и 30. Благодаря. През две, през, в директивата от 2006 година за батериите има определени изключения поради екологични съображения и поради е, съображение за рака и сърдечно-съдовите заболявания. Сега тези батерии, кадмиевите батерии се забраняват, защото те имат много лоши въздействия, както психологични, така и екологични. Ние искаме да опазваме е, екологията, природната среда и човешкото здраве. Но тук има конфликт между природната среда и ежедневния бизнес. Трябва ни едно балансирано законодателство и мисля, че намерихме баланса. Правилата, които бяха изработени в момента, ще намалят токсичните вещества, които се използват в батерии, които се използват в домакинствата и след това се отделят в природата. В същото време се развиват альтернативни технологии и това са естествено много по-екологосъобразни технологии. Така че смятам, новото споразумение е успех, то намалява замърсяването, замърсява и рисковете за здравето. Особено съм щастлив за това, че съветът прие това споразумение. То ще даде възможност на хората по-лесно да сменят батериите. Има прекалено много инструменти, които нямат правилната система за смяна на батерии, но това ще се подобри. Благодаря. А сега от името на зелените господин Шлютер. Минута и половина. Е, Благодаря ви, господин председател кадми и живак. Това са едни от действително най-токсичните, е, най-вредните тежки метали. Е, и най-сетне е, през 2016 година ще успеем да наложим една тотална забрана на клетъчните батерии, съдържащи живак в края на 2016 година ще можем да се поздравим с този успех, е, защото тогава ще приключи това абсолютно излишно и ненужно е, изключение, което бе направено за тези батерии. Благодаря много за отличната работа на докладчика и доброто сътрудничество с него. Успяхме да постигнем много добър резултат. Това, което последния път не успяхме да постигнем, сега вече е, е направено, осъществено. А именно, че ще могат изтощените батерии да се заменят. Ако се опитате, да кажем, в Apple или някоя друга голяма компютърна фирма да замените, да обезвредите батериите си, ще видите, че ще срещнете големи трудности. Но от 2016 е, е, година вече това ще може да се направи. Така че още през 2009 година ние трябваше всъщност е, да въведем на практика едно ново законодателство с, свързано с етикет, етикетирането на изтощените батерии, но все още очакваме това да се случи. Господин Никълсън сега има думата една минута. Аз приветствам последното споразумение по директивата за батериите, въпреки че бих предпочел по-дълъг преходен период за кадмите батерии. Декември 2016 е приемлива дата, предвид на постигнатото споразумение, свързано с запасите на пазара. Трябва да бъдат изчерпани всички тези запаси. Това е особено важно за малките и средни предприятия, които ще бъдат сериозно засегнати от драконовското примахване на кадмиевите акумулатори. Що се отнася до клетъчните батерии, кадмия в тях, това също е голяма стъпка напред и забрана на живака през 2020 година. Но всъщност трябва да се позволи изчерпване на запасите, за да се приспособят предприятията към новите правила. Аз подкрепям предложеното изключение за кадмия. Аз мога да подкрепя приемането на тази директива. Благодаря. Следващият оратор е господин Пашка от групата за Европа за свобода и демокрация. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ние всички знаем, че производството и използването на батерии и акумулатори с кадми е проблем, що се отнася до въздействието върху околната среда. Кадмия може да навлезе в човешкото тяло, то е отровен и може да нанесе големи щети. Затова е много важно ние да подкрепяме събирането и рециклирането на батерии. И то е, до 100% би трябвало кадми съдържащите акумулатори и батерии да бъдат събирани. Като альтернатива на съществуващите технологии, ние може да използваме литий, литиеви батерии. Те са естествено по-скъпи и в е, държави с по-нисък е, стандарт те не са толкова популярни. Предложението на комисията за постепенното изчерпване на, на запасите до 2016 година е административна мярка, която подкрепя новите технологии. Но новите технологии са по-скъпи, затова аз съм съгласен с докладчика, че е необходим по-добър компромис по отношение на обществото. А, така че срока 2016 година беше добър, можеше да се отложи срока и с още малко време. Благодаря, господин Мирски, е следващият оратор. Благодаря ви, е, господин председател. Много е, подробно и щателно проучих предложението от е, господин Панаятов. Ние сме много добри приятели с професор е, е, и аз се гордея с това приятелство и сега го поздравявам много сърдечно за този доклад. Този доклад дава възможност да се защити здравето на е, стотици и е, хора е, от вредното въздействие на токсични вещества, на токсични материали, като кадми, живак и други. Приветствам това предложение, защото смятам, че резултатът е изключително важен за всички нас. Тежките метали и по-специално живакът са изключително вредни и за околната среда, и за здравето на всички нас. И а, е, сега ние още веднъж доказваме на нашите а, е, избиратели, че Европейския парламент се занимава с изключително важни а, е, въпроси, които засягат техни, живота на гражданите. Владко, аз се гордея с теб. А, моята група подкрепя направеното от господин професор Панеятов и неговите съдокладчици. Благодаря ви. А сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя докладчика, господин Панайотов, за отличната му работа. 40% от електрическите инструменти са без захранваща шнур, според статистическите данни. Те, се, те използват в голяма степен на никелово кадмиеви или никелово-металово-хидридни батерии. 70% са литиево кадмиеви, останалите са никелово металохидридни. Централна и източна Европа трябва да имаме предвид, че съотношението е обратно. Затова ще е необходимо повече време да се освободим от подобни батерии в електрическите инструменти без закранващ шнур. Кадмият се счита за едно от най-опасните е, вещества. То е опасно за хората, защото не знаем със сигурност колко време е необходимо за разграждането му. Трябва да помислим за е, повторно използване на кадмиевите батерии. Има прагматично решение на този проблем което ще е в услуга на европейските компании, както и на европейските потребители. Благодаря. Господин Обермайер има думата. Благодаря. Има все още продукти, които съдържат кадмий Кадми е много отровно вещество, което е вредно не само за околната среда, но и за човешкото здраве. Важно е тези продукти постепенно да изчезнат от пазара и да се намерят альтернативи, например литий. Не става дума обаче само за батерии, става дума и за това, за торове, които съдържат кадми. Това означава, че почти във всяки, всеки хранителен продукт се съдържа този, това е, отровно вещество. Трябва да помислим как да устраним кадмиума не само от уредите, но и от хранителните продукти. Трябва да подкрепим изследванията, за да видим най-добрият начин как да подкрепим развитието на биопродуктите. Благодаря, госпожа Макинес. Uh, Благодаря, господин председател. Uh, в uh, момента имам ме посетители тук в парламента и това е много хубаво, че те присъстват именно на тази дискусия. Защото за всички граждани, включително и за нашите посетители в момента и за нас самите, токсичните тежки метали са много вредни. Е, те е, са вредни и за околната среда, те са вредни за общественото здраве и е, особено определени типове батерии са изключително вредни, когато те не могат да се обезвредят, да се рециклират надлежно и остават да действат в околната среда и върху човешкото здраве. Ето, сега даваме един много добър пример за това как Европейският парламент е, настоява за приемането на съответно законодателство на регламенти и директиви, които защитават околната среда и здравето на хората. Приветствам е, работата по това досие. Е, давам думата на господин Кели като представител на ирландското председателство. Искам да поздравя докладчика не само за добрата му работа по в тази важна област. Може и да не е най-сексапилната тема в света, но не е много важна за гражданите. Искам също да благодаря за практическите обяснения, които предостави за това, което а, се прави. Посочвайки, че трябва да има един преход, който да не струва скъпо, като се държи сметка за опазване на околната среда и човешкото здраве. Пет тона живак изтичат в околната среда в Европа. Очевидно трябва да се направи нещо. И благодарение на неговия, неговата работа може да се постигне нещо по-добре. Аз също подкрепям колегите по отношение на подобряване на използваните в електрическите инструменти без захранващ снур батерии. Много от батериите просто се изхвърлят от хората, защото хората не проявяват същото съзнание, когато става дума за рециклиране на батерии, както проявяват при рециклирането на хартия и пластмаса, например. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на комисаря Шевчович. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Хубаво е, че директивата за акумулаторите и батериите е преработена. Преработената версия ще допринесе за по-добрата защита на околната среда и на човешкото здраве. Тя също така също така се надавам, че, че при транспонирането в националното законодателство ще е също успешно. Както каза и госпожа Макинес, тази, тези промени са в интерес на гражданите, на бизнеса и на околната среда. По отношение на въпроса на господин Шлютер, искам да кажа, че комисията работи по този въпрос и че ние в момента имаме технически проблеми с, унифор... с униформните, е, но то етикетиране на акумулаторните бактерии. Има една организация по стандартизация, която също ни помага да намерим най-добрия начин, по който да процедираме с етикетирането. За момента обаче явно изглежда, че най-добрият начин е да обработваме случай по случай, тип по тип батерия, но във всички случаи ще ви информираме за напредъка на нашата работа. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на докладчика, господин Панайотов. Окей. Тъй като съм развълнуван, ще говоря на родния си български язик. Благодаря, господин президент, господин комисар, уважаеми колеги. Тази директива и изказванията по нея показват едно много радостно нещо, че в определени моменти ние всички можем да бъдем заедни, заедно и да приемем общи, полезни за всички, за цяла Европа решения десет години почти тази директива не се приема по различни причини и сега ние намерихме баланса намерихме компромиса между всички политически сили в европейския парламент между европейската комисия съвета. намери се едно решение което ще бъде полезно и за околната среда ще бъде полезно за хората ще даде възможност наистина и този социален период да има възможност за по бедните държави да могат да добият запаса за да могат да си закупят тези батерии. аз съм уверен че тази директива ще служи като база като основа за един много голям технологичен социален скок на европа. разбира се без огромната работа още веднъж искам да благодаря на госпожа Кукович, на господин Шлютер на останалите докладчици в сянка нямаше да можем да постигнем това съгласие това е уникален успех за всички. благодаря ви още веднъж. Köszönöm szépen. Magam is csatlakozom az előadónak adott dicséretekhez. A vitát be... Аз също искам да поздравя докладчикът и с това да обявя разискванията по този въпрос за приключен. Гласуването ще бъде днес по обяд. Благодаря ви за участието в това разискване. Уважаеми господин комисар, колеги, обявявам заседанието за прекъснато до 12 часа.